Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към доклада на госпожа Патриция Тоя относно социалната економика. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имах възможност да работя по този доклад, доклада за социалната економика, защото той включва конкретни предложения за този отрасъл. Първо, позволете ми е, да посоча нещо, което се случва в момента. 10% от европейските дружества са в този отрасъл и 9% от а, заедостта се намира в този отрасъл. Това са асоциации, организации и прочие. Така че е добре да се даде по-голяма видимост на тези хора. Тук не говорим за нещо странично, периферно, не, говорим за пазарна економика, която е, има своите вътрешни правила. Този отрасъл произвежда блага, осигурява заетост по свой конкретен начин. и е, работи социално, е, като подхожда към своите служители, защитайки тяхната личност. Работи се с капитал, но не само единствено, но, но не за капитал. И по този начин се продължава социалния модел на Европа, и нейното наследство. Тези дружества работят много добре в економиката. Обикновено по време на кризи и спекулации обикновените дружества преживяват тежки кризи, докато социалните дружества имат такава силна връзка с, с общността, в която работят, че те се задържат на повърхността, защото те са още по-необходими по време на криза, защото подкрепят хората социално. държавите членки много добре трябва да си дават сметка за това, за какъв голям отрасъл говорим. Отрасъл, в който работят много дружества и много хора. Знам, че отнема време да се изчисли всичко това, но мисля, че можем да се възползваме от помощта на научните институти и те да ни помогнат да оценим действително какъв е обхвата на този отрасъл. Разбира се, не искаме да създаваме повече бюрокрация за този отрасъл, защото той работи възоснова на социалната мотивация и на свободата. И за това трябва да има стандарти на ниво Европейски съюз за подкрепа за тези дружества. И така, много важно е как ще се посочи статута на тези дружества. Чрез консултации по всеки отделен случай или чрез конкретна стратегия и статут. Европейск... Интергрупата на Европейския парламент по социална економика работи добре. Комисарят Верхойген също работи много сериозно по този въпрос – беше много интересен обмена на мнение с него. Искам да разбера какво е готова да направи комисията, за да помогне на асоциациите. Защото е добре да покажем, че нещо се прави по този въпрос. А не следващата комисия да започне отново от нулата. Благодаря, господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, комисията приветства е, предложението на Европейския парламент да се обърне по-специално внимание на този специален отрасъл, защото той е, действително заслужава по- е, голямо насречение. Социално-економическите дружества е, работят по уникален начин, защото комбинират економическа дейност с постигането на социални цели. И по тази причина те са много добре позиционирани за предоставяне на, за осигуряване на развитие в областта на политиките на комисията във връзка с социалната подпомагане, с е, економическото сътрудничество и развитие, с околната среда и с сигурността, както и в други области. Най-често говорим за малки и средни предприятия, които вече могат да се ползват поради своя размер от е, документа за малките и средни предприятия. Важно е да се осигури правен статут, правна позиция за тези предприятия, независимо от това какъв е, голем, какъв е техния размер, защото те са много важни в времената на економически спад. Трябва да се гарантира възможността на тези дружества да растат и да просперират. Именно заради това комисията обръща особено внимание на това политиките в областта на здравеопазването, социалните дейности, е, риболова, застраховането, публично-частните партньорства, регионалното развитие и много други политики на Европейския съюз да обръщат специално внимание на този тип дружество. Заключение. Комисията работи по документ, който ще разгледа напредъка от 2002 година насам по насърчаването на кооперациите и ще оцени положението и в други социално-економически дружества и ще предложи нови действия, ако те са необходими. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме утре в 10.30. Сега кратко представяне на доклада на госпожа Евангелиня Дзампази за психичното здраве. Господин председател, господин комисар, почитаеми колеги,